утре, за да имаме действително вътрешен свободен пазар на услугите. Благодаря. Благодаря на госпожа Кораца Билд. Приключваме разискванията по този въпрос. Е, по доклада Кораца Билд е, ще се гласува утре по обяд. И така, стигаме до следващата точка от днешния дневен ред – това е доклада Люгрип, Митнически кодекс на Съюза. Моля докладчика първо да вземе думата. Тя разполага с 4 минути. Госпожа Легрип. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, тази вечер ние сме тук, за да обсъдим текста по моя доклад за Митническия кодекс на Съюза. На базата на триалога, който водихме с вашите служби, господин председа... комисар, както и с съвета. Искам да благодаря на всички колеги от екипа за преговори, в частност на председатели на Комисията по вътрешен пазар, председателя Малком Харбър. Той беше стълба на тези преговори, както и службите на парламента, на Генерална дирекция Данъчно облагане и Митнически съюз, на Ирландското и Кипърско председателство, тъй като те участваха в интензивната ните преговори. Вота в Комисията по вътрешен пазар на 29-ти пазар потвърди безусловно с единодушие нашата линия. Митническият съюз е изключително важен за съюза. Той е в основата на европейския проект от 1957 година от подписването на Римския договор, т.е. на стълба на вътрешния пазар, важна политика в Съюза и допринася за повече ефективност. Надявам се, че утре ние ще гласуваме в подкрепа на това подмладяване на митническия кодекс. През последните години имаше много промени, ускоряване на глобализацията, засилване на търговския обмен, Технически и технологичен напредък, сериозни развития, много предизвикателства, например тероризъм, санитарни проблеми, също разпространяването на фалшиви стоки и прочие. Модернизация, упростяване, прагматизъм, гъвкавост на прилагането на държавите членки е важно, за да се реализира тази реформа в митническия кодекс и за да се зададе една по-благоприятна среда. Различните практики и средства в държавите членки се реализират на, с, се, трябва да се подобрят с цел подобряване на ефикасността и усъвременяване на практиките. Тук ние поставяме акцент на създаването на електронни митници без хартийни носители, също въвеждането и укрепването на статута на одобрен економически оператор. Утре ние ще дадем на Митническия съюз в Европа нужните средства, за да може да работи заедно с останалите митнически съюзи извън на съюза, като се прилага принципа на взаимното признаване. Има сериозни развития, които споменах. Реформата цели да се създаде повече гъвкавост в товаропотоците, които се управляват от одобрените економически оператори, особено що се отнася до временното складиране. Кризата ни засегна сериозно след 2008 година. Ние сега имаме един текст, който води до преработване на кодекса, етническия кодекс, който е, е преработена версия. Има огромни предизвикателства пред нашия континент. Вътрешния пазар трябва да получат всички възможности, за да се справят с глобализацията. Не бива да се отказваме от своите принципи, а трябва да осигурим сигурна защита на вътрешния пазар, на потребителите, за да може европейските митници да влязат изцяло в 21 век. Въвеждането на новия осъвременен кодекс ще бъде също толкова важен, както и гласуването утре и работата, предхождаща гласуването. Ще създадем посоката, както и рамката това отношение. По време на подготовката на всички технически конкретни детайли, които могат понякога да ни отклонят от верния път, да ангажираме всички заинтересовани страни, да има пълна прозрачност, за да може на базата на консултации и на разговори да се постигне до а, нужния резултат. Надявам се, че всички ще работим в тази посока, за да реализираме тази цел. Благодаря. Комисаря Шамета е тук. Давам му думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, госпожи и господа членове на Европейския парламент. Единият е, митнически кодекс на Съюза е пример колко плодотворни могат да бъдат междуинституционалните споразумения, както посочи госпожа Люгрип, е, за решителни мерки за постигане на основните цели в предвидения за преработката график, така че да има модернизиран митнически кодекс – въпреки че някои смятаха, че тази задача е непостижима за толкова кратък период. Редица трудности бяха преодолени при подготовката на модернизирания кодекс, като например временното складиране и дори гаранциите. Най-общо казано, сегашният краен продукт е по-добър от първоначалния. Искам да се спря на три основни, но понякога забравяни принципи, които а, за митническия кодекс на Съюза са основополагащи. Първо, правната сигурност при създаването на общи правила. Те гарантират еднообразното прилагане на митническия кодекс. Тук подчертавам особено необходимостта от една страна митниците да изпълняват своята мисия и от друга страна да се създава надежна среда за търговците. Второ, принципът на безкнижна среда за митническите процедури. Това е особено важно, като имаме предвид сегашното положение – при е, което не се прилагат еднакво правилата. Хармонизираното изпълнение ще спести много време на търговците и много усилия. Трето, трябва да се потвърди необходимото партньорство между митниците и спазващите закона търговци. Това е особено важно а, за а, да се утвърди статута на авторизираните економически оператори. Съгласен съм с вас, че този елемент не е достатъчно добре отразен в действащото законодателство. С а, Митническия кодекс на Съюза се създават условия за партньорство и развитие през едните години. И накрая не бива да забравяме, че Митническия кодекс трябва не само да бъде прият като законодателен акт, но и да се прилага на практика. Мога да ви уверя, че комисията постоянно ще информира парламента за всички делегирани актове и актове за изпълнение които ще се разработват и с участието и приноса на държавите членки и на заинтересованите страни от бранша. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Мускардини от Комисията по международна търговия. Господин комисар, най-накрая парламентът ще приеме един документ, свързан с необходимите реформи, които ще сложат край на различията в митническите системи на държавите членки и са в ущърп на потребителите. Споменахте, че един вътрешен пазар не може да работи добре при наличието на различни правила, различни, различно работно време, различен статут на економическите оператори. Една част от тях са официално одобрени, други не. Работим с различни системи на ДДС и има значителни разлики между севера и юга това не е приемливо за един вътрешен пазар, където имаме нужда от единни правила. Той трябва да бъде в полза на потребителите и държавите членки трябва да уеднаквят своите системи. Надявам се, че това ще се случи бързо, за да можем да наваксаме пропуснатото време до сега. Това ще се отрази положително и на економическия растеж и ще е, ни помогне в борбата към измамите. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на госпожа Ясловецка от името на НП. Госпожо председател, дами и господа, документът, който обсъждаме днес, не само е основополагаш документ за митническия съюз, но трябва да бъде разглеждан и като инструмент за привличане на повече инвестиции на вътрешния пазар. В доклада се подчертава, че целта е да се опростят правилата и да се създадат благоприятни условия за бизнеса. Митническия е- кодекс е важен за вътрешния пазар. Ако бъде правилно прилагал, тогава и пазара ще постигне пълния си потенциал. Подчертава се необходимостта от еднообразно прилагане на кодекса във всички държави членки. Държавите членки трябва да използват електронни способи за обмен на информация между митническите служби, за да се избегне двойни процедури. Изключенията трябва да бъдат допустими само при извънредни е, случаи. Трябва да се създадат е, условия, така както предлага е, госпожа Люгрип, економическите оператори да е, внасят само веднъж документи. Това ще бъде опростяване, но същевременно ще се засили контрола. Правилата, свързани с статута на одобрение економически оператор, ще позволят упростяване на процедурите при строго спазване обаче на изискванията. Митническия съюз е важен инструмент за конкурентоспособността на вътрешния пазар. Опростяване за предприемачите в дългосрочна перспектива ще допринесе за растежа в Европейския съюз госпожа Рапти от е, групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Моментът е подходящ за Европейския парламент да говори за модернизиране на митническия кодекс. Ние работихме усилено по този въпрос, особено госпожа Лекрип положи усилия и свърши отлична работа господин Харбър, председателят на ресорната комисия също работи добре и по този начин можахме да постигнем един балансиран резултат, който да е в полза на всички европейски граждани. Важно е гражданите са, да са наясно за това, че тези правни разпоредби са много технически, но са в тяхна полза, защото те ще ще облагодетелстват предприятия, които в условията на криза се нуждаят от особена закрила. В времена на криза ние можем да подпомогнем и потребителите с това законодателство. Когато, например, става въпрос за опасни стоки, които са в обращение, те могат да бъдат идентифицирани с облагането и събирането на мита има постъпление в публичните бюджети. Но митниците трябва да доразвият технологиите си, трябва да обменят добри практики и трябва да има такъв обмен между държавите членки. Така че правилен е моментът да се намеси парламентът за подобряване на ситуацията на вътрешния пазар. Благодаря. Сега госпожа Риналди. Господин Риналди. Благодаря. Госпожа Рапти, госпожа Москардини, а и останалите оратори са прави. Митническия кодекс може много да подпомогне предприятията и гражданите. Думата на италиански замитница е догана. Догана е дума от персийски происход, която означава диван. А диван на свой ред означава чакане. Чакане, което струва много пари на предприятията и на гражданите. Струва им пари, струва им а, време, дни, понякога седмици, да не говорим, че в някои случаи месеци задържане на товари, които търговците и гражданите основателно очакват. Митническият кодекс на Съюза следователно е изключително важен акт и ние е, в рамките на тристранните разговори свършихме много добра работа с своите предложения, с е, настояването да се обърне особено внимание на компютърните технологии, които поевтиняват и упростяват процедурите, както и предложенията ни за някои временни изключения. Най-важно е да има еднаква система за всички 28 държави членки. Иначе, както докладчика съвсем основателно отбелязва, ще расте все повече разликата между страните, които са в челото и изоставащите. Временните митнически складове са важен въпрос, защото митниците трябва да имат достъп до стоки, които преценява като съмнителни. Следва добре е, да се разгледа добре е, предложението на Столната търговска организация за пилотна работна група – която да разгледа предложението за единен митнически орган на държавите членки. В края на краищата ние имаме вътрешен пазар със своите външни граници и единен митнически орган, макар и да означава много повече Европа, ще бъде по-добре за Европа. Благодаря господин Бялан от името на консерваторите и реформаторите. Единият пазар трябва да гарантира нужните условия за търговия. Модернизирането на митническия Кодекса ще подобри конкурентоспособността на Европейския съюз по отношение на останалите страни в света. Необходимо е да се избегне дублирането на процедурите, свързани с економическите оператори. Разходите ще бъдат намалени чрез въвеждането на електронни системи. Това ще доведе и до намаляване на цените, което е в интерес на потребителите. Трябва да се подсили статута на одобрения економически оператор, за да могат тези, които имат този статут, да се възползват в пълна степен от възможностите. В момента митнически декларации трябва да бъдат подавани двукратно. Това удължава процедурите. Документите трябва да са ясни, трябва да са точни, трябва да бъдат лесно тълкувани. Благодаря. Преминаваме към останалите оратори. Госпожа Гепхарт има думата. Госпожо председател, целта на реформата на митническия кодекс беше е, упростяването на митническите процедури и да улесни работата на търговците, като се премине към електронен начин на обработка на документите. А, ние много съгласни и приветстваме тези усилия. За съжаление, някои аспекти противоречат на постигането на тази а, цел, а, именно а, с, с темата, свързана с а, преференци, преференциалното а, преференциалния происход. А, тук а, се предвижда използването на делегирани актове, които не водят до изпълняването на целта и не смятаме, че при митническата обработка отново ще се предвидят прекалено сложни административни процедури и допълнителни списъци, които според нас са излишни. Ние се опитахме да предотвратим това, внесохме предложение за изменение и благодарим на госпожа Легрип, която се съгласи нашето изменение да бъде включено. Този компромис, който постигнахме, можеше да стигне и по-далеч, за да можем да постигнем целите, които си поставя комисията. За това обаче ние ще подкрепим а, като политическа група предложеният а, документ а, и се надяваме с измененията новият митнически кодекс да работи по-добре. Благодаря. Сега давам думата на господин Коферати. Благодаря, госпожо председател. Също както преждеговорившите, искам да подчертая, че доста добро решение постигнахме след един доста труден и продължителен период на преговори, благодарение на усилията на докладчика и докладчиците в сянка от другите политически групи. Ключовият въпрос е одобреният економически оператор, упростяването на процедурите и същевременно запазване на гаранциите. Както посочи Евлин Гепхарт, правилата за непреференциалния происход трябва да се запазят такива, каквито са по първоначалния договор – и все пак не сме постигнали всичко. Очевидно, всички наши проекти в Европа са един процес, който никога не бива да приключва. Следва да се заделят необходимите ресурси и за надзор и контрол, така че да се подобри проследимостта в митническата система. Все по-трудна е задачата, която трябва да извършват митническите органи с оглед на зачестилите измами и митнически престъпления – понякога възникват непредвидени обстоятелства, но митническите органи трябва да са въоръжени с необходимите средства и правни способи за борба с правонарушенията. Митническите органи трябва да са наясно какво имат право да вършат и какво нямат право да вършат при една или друга ситуация. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Преминаваме към спонтанните изказвания. Първо давам думата на госпожа Коми. Благодаря, госпожа председател. Поздравления за колегата Легрип. Нашия докладчик. Аз съм а, доволна от преработената версия на митническия митническия кодекс на Съюза, така както е, е предложен от комисията. Прилагането на кодекса във всички държави членки е изключително важно, ако искаме вътрешния пазар да функционира прав... плавно. Искаме да се опростят процедурите чрез компютеризация, да се създаде по-конкурентна атмосфера, да се стимулира растежа, Доразвити се някои други а, идеи. Кодексът а, сега е по-лесно приложим. Въвежда се а, статута на одобрен на економически оператор. Аз искам да благодаря отново на докладчика. Госпожа Ройтова има думата. Благодаря. Преработените е, норми на Митническия кодекс на Съюза са съвременно средство за е, борба с прекомерната бюрокрация и за развитие на вътрешния пазар, както и за прилагане на единна информационна електронна система. Така е, ще се подобри комуникацията дори когато внасяните стоки е, не са в държавата членка, в която се намира в момента търговеца. Така е, ще се опрости вноса на стоки, което има голямо значение за търговците, но също така и за митническите органи, които чрез упростяване на процедурите ще могат да отделят повече време и внимание на съмнителни доставки, на сигнали за измами и нарушения, като по такъв начин ще се подпомогне работата на малките и средните предприятия. Благодаря, господин Харбър. Uh, благодаря, госпожо председател. Като председател на комисията, аз искам да благодаря на Констанс Легри, както и на всички докладчици в Сянка, които работеха с нас и най-вече на сътрудниците на нашата комисия, тъй като имаше огромна работа, която трябваше да бъде свършена по това споразумение. Искам да благодаря на Ирландското председателство в неговото отсъствие за отличната им работа, особено що се отнася а, до работата, която трябваше да бъде свързана с а, а, делегираните актове, актовете за изпълнение. Това не са чисто технически въпроси, те са важни от политическа гледна точка. Искам да благодаря господин комисар и на вашия екип, на господин Селински, Считам, че сега имаме по-добър текст на директива, отколкото първоначално. Но това е само началото. Ние току-що проведохме разисквания по директивата за услугите. Това е въпрос, който следим от 2006 година, когато работихме заедно с госпожа Гепхарт по а, тази директива. Сега прилагането на новия митнически а, кодекс е изключително а, важно. Ние трябва да продължим да оказваме натиск върху държавите членки, да инвестират в този въпрос, да прилагат а, директивата, за да може да се улесни функционирането на единия пазар. Това е изключително важно за гражданите, за потребителите. Както посочи госпожа Мускардини, въпроса а, за фалшивите а, стоки все повече навлиза в полето на работа на митниците. И отново искам да благодаря на всички. Очаквам това предложение да бъде одобрено с огромно мнозинство утре. Благодаря. Давам думата на комисаря Шемета. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Живия интерес, проявен тук в пленарната зала, към темата показва колко е важен митническия кодекс на Съюза за предприятията и за економиката като цяло. Приемането на актове за изпълнение има голямо значение в всяка област, а в митническата те ще гарантират приключване на модернизацията на митническата система – чиято цел е към 2020 година да бъде по-единен, по-активен и по-устойчив митническия съюз, което ще е от полза за всички граждани. Новия митнически кодекс ще даде възможност да се подобрят услугите, предоставени от надежни търговци и ще защити гражданите от всякакви опасности и заплахи ще можем да разчитаме на митниците да извършват жизнено важната си дейност още по-ефикасно и ефективно. Още веднъж искам да благодаря на Малкъм Харбър за отличната му работа, на госпожа Алегрип за отличната работа, на всички докладчици в Сянка – защото досието беше подчертано техническо по своя характер, обемисто, трудно и все пак успяхме да намерим компромиси дори по най-важните въпроси, като Митническия съюз и Митническия кодекс. Благодаря. Благодаря, каза председателят от е, името на е, колегите и сега давам думата на е, докладчика госпожа Любрип. Благодаря, госпожа председател. Аз също искам да благодаря на всички, които се изказаха по време на разискването тази вечер. Искам да благодаря за високото качество на нашия обмен. Интересът е голям, както стана ясно и тази вечер. Ние искаме да се подобри работата по прилагането на митническия кодекс който е толкова важен за вътрешния пазар. Той е ключът за растежа и конкурентоспособността на европейската економика. Много от колегите подчертаха необходимостта да имаме една единна система за 28-те държави членки. Аз считам, че това е включително наложително, за да имаме една общо европейска митница. Улесняването, упростяването на митническите процедури ще доведе до намаляване на административната тежест върху предприятията. Така ще се възстанови и конкурентоспособността на европейската економика. Не бива да забравяме и за тази цел. В заключение бих искала да кажа, че както казаха някои ораторите, въпросите за митниците. Понякога този въпрос ни изглежда доста сух, доста технически, технократски, но всъщност след 18 месеца работа аз установих, че въпросите за работата на митниците са изключително важни за економиката, за индустрията на нашия континент също и за финансовата сфера, но те засягат в голяма степен и защитата на интересите на нашите съграждани, на потребителите, на производителите ни, чиято сигурност трябва да бъде гарантирана в един свят, където има все по-засилена конкуренция. прилагането чрез делегирани актове, актове за изпълнение, за които спомена и Малкам Харбър. Това е работа, която ни очаква и тя е много важна. И се надявам, че Европейския парламент ще продължи да проявява бдителност, да проявява интерес и в бъдеще по този въпрос. Благодаря, госпожо Реглип. Гласуването по доклада Люгрип е, ще бъде утре по обяд. С това обявявам заседанието за закрит.